Бих казал, че следва да започваме. Много моля всички да заемат местата Сте Казвам добре дошли на нашите гости днес. С това засед... откривам заседанието. Днес, е, както добре знаете, е много важен ден. Дневният ни ред включва представяне на колегиама на е, Европейската комисия и програмата на председателя на Европейската комисия, на на госпожа Урсула фон дер Лайн, на която без бавене ще дам думата, за да представи своята програма. Госпожо председател, заповядайте. The 27 27 ноември. Преди точно 30 години часовникът отре 12 часа. Удрят камбани, вият сирени, работниците оставят работата си. Фабрики, мини и магазини се изпразват, напъват се улиците с станции и надежда. Тези два часа стачка по време на Нежната революция изкарват хората от прага до Братислава на улицата, за да участват в красива и мирна вълна на свобода, кораж и единство. За мен тези два часа са в сърцето на това, което представлява Европейския съюз. Не става само, дува само за партии и за политики, за правила или регламенти, за пазари или за валута. В крайна сметка, над всичко друго става дума за хората и за техните стремежи. Става дума за това хората да се обединят, за да защитят своята свобода, своите ценности, просто своето по-добро бъдеще. Има един цитат от Великия Вацлав Хавел, един от героите на 89-та година, който винаги а, идва на ум, когато погледна напред в бъдещето. Той казва – работи за нещо, защото то си струва, а не само защото той има шанс да успее. И избрах този цитат, защото през следващите пет години нашия съюз ще започне трансформация, която ще докосне абсолютно всяка част от нашето общество и економика. Това ще се случи, защото това е правилният избор. Не защото ще бъде лесно. Понякога забравяме, че най-големите си постижения сме направили, когато сме били дръзки. Дръзки бяхме, когато пожелахме мир в условията на болка. Дръзки бяхме, когато решихме да създадем единен пазар и единна валута. Дръзки бяхме, когато посрещнахме една част от нашето европейско семейство, която дълго време а, беше на студа последните години обаче се наложи да се съсредоточим в сегашния момент, да се справяме с криза след криза, да се борим за единството и солидарността си. Ако благодарение на това сме станали по-силни, аз мятам, че е така, то това до голяма степен се дължи на лидерството и убежденията на моя предшественик Жан-Клод Юнкер, един прекрасен европеец, който посвети своето сърце, своята душа и своя живот на нашия Европейски съюз. Неговото наследство говори само за себе си. Жан-Клод, благодарим за всичко. Дами и господа депутати, преди 4 месеца вие ми дадохте вашето доверие. От тогава насам се срещнах с всички политически групи, с всички държавни и правителствени ръководители. Заедно сформирахме един изключителен европейски екип. Вие, депутатите, изслушахте всеки един от нас. Аз ви обещах да ви изслушвам. И точно това направих. И ще продължа да го правя – редом с Маро Шевчович и всички други членове на колегиума. Често сме били на едно мнение и да, понякога не сме били на едно мнение, но това е демокрацията в действие. Днес тук, в центъра на европейска демокрация, искам вашата подкрепа за, един, за едно ново начало за Европа. Уважаеми членове на парламента, екипа, за който ще гласувате днес, произхожда от различни култури, държави, от различни политически убеждения. Имаме учители, фермери, кметове, министри, лекари, дипломати, инженери и предприемачи. В екипа има хора, които са били родени преди да се изгради Берлинската стена, както и такива, които са се родили след като тя е съборена. Има такива, които са живяли в условия на диктатура и такива, които са помогнали млади демокрации да се присъединят към нас. В този екип има почти толкова много жени, колкото и мъже. Само една жена ни липсва, за да постигнем пълен баланс на пола. Това показва, че сме постигнали истински напредък, но същевременно и, че а, имаме още работа. Като първата жена, председател на комисията, всеки член на а, моята комисия ще участва в кабинет, основан на равенство на половете, за първи път. До края на нашия мандат ще постигнем равенство на половете на всички нива на управление. За първи път това ще промени лицето на комисията. Всеки член на моя екип ще допринесе със своята лична история и гледна точка спрямо Европа. Всеки от екипа ще има свои собствени политики и приоритети. Заедно обаче ние ще работим като един екип в интереса на Европа. Ние ще работим като един екип, заедно с парламента и с държавите членки, за да се преборим с основните предизвикателства на нашето поколение. Ние сме готови, по-важното обаче е, че Европа е готова. Моето послание е простичко да се захващаме за работа. Почитаеми членове на парламента, Светът днес тъне в размирици. Прекалено много сили говорят на езика на конфронтацията – но има и милиони хора, които излизат на улицата, за да протестират срещу корупцията, да изискват демократична промяна. Светът има нужда от нашето лидерство повече от всякога. Ние трябва да се ангажираме с външния свят като отговорна и водеща сила. Да бъдем сила, която се бори за мир и положителна промяна. Трябва да покажем на нашите партньори в ООН, че те могат да разчитат на нас, защото ние сме в подкрепа на мултилатерализма. Трябва да демонстрираме на нашите приятели в Западните Балкани, че ние споделяме един и същ континент, една и съща история, една и съща култура. Ще споделяме и една и съща съдба. Нашата врата остава отворена. Споделяме една и съща съдба и с нашите трансатлантически партньори. Разбира се, имаме известни а, различия с тях, без съмнение но нашата връзка устояла изпитът на времето. Докато говоря пред вас, хиляди студенти, учени, предприемачи и артисти строят приятелства, бизнес контакти, научни проекти. Тези а, финни нишки са сплетени заедно и те създават връзка, която е по-силна от а, всички индивидуални несъгласия. Държавите от изтока до запада, от юга до севера имат нужда от Европа, която трябва да бъде техен истински партньор. Ние можем да а, определим бъдещия глобален ред. Това е работата на Европа. Това е което искат европейските граждани. Затова се радвам, че имаме опитен дипломат като Джозеп Борел в екипа. Той ще работи заедно с Юта Урпилайнен, Оливер Вархели и Янец. Ленарчич. И заедно съм убедена, че ще свършат безценна работа. Ще инвестираме в съюзите и коалициите, които а, помагат на нашите ценности. Ще насърчаваме и а, закриляме интересите на Европа посредством открита и справедлива търговия. Ще а, подкрепим своите партньори посредством сътрудничество, защото Силните партньори правят силна Европа. Моята комисия няма да се притеснява да говори уверено. Ние обаче ще направим всичко по нашия европейски начин. Това е геополитическата комисия, която аз си представям и която Европа спешно има нужда да види. Почитаеми членове на парламента, ако има една област, в която светът има нужда от лидерство, то това е областта на климата – Закрилата за климата е екзистенциален въпрос както за Европа, така и за света. И как няма да е екзистенциален при положение, че 85% от хората работят в крайна бедност, в 20 държави, които са крайно уязвими към климатичните изменения. Как да не наричаме климата екзистенциален въпрос при положение, че Венеция тъне под вода, Португалия гори, а реколтата на Литва – е наполовина заради суша. Разбира се, че това се е случвало и преди, но със сигурност не със същата чистота или с същата сила. Тоест, нямаме нито една минута за губене, когато говорим за борба с измененията на климата. Europe... Колкото по-бързо се придвижва Европа, толкова по-голямо предимство ще имат нашите граждани по отношение на своята конкурентоспособност и просперитет. Европейския зелен пакт е задължителен за здравето на нашата планета и нашите народи, както и за нашата економика. Франс Тимерманс е точният човек, който да постигне този резултат. Изключително ми е приятно, че той ще бъде подкрепен в усилията си от Кадри Симпсън, Адина Валеан и много други. Европейския зелен пакт всъщност е нашата нова стратегия за растеж. Той ще ни помогне да намалим емисиите, докато същевременно създаваме работни места – в сърцето на този пакт ще бъде промишлената ни стратегия, която ще помогне на нашите бизнеси, както малките, така и големите, да въведат иновации и да се развиват заедно с новите технологии, докато създават нови пазари. Ние ще налагаме глобалните стандарти. Това ще бъде нашето предимство на пазара. И това е най-добрият начин да си подсигурим равни начала. Всичко това обаче трябва да бъде в услуга на европейските народи. Те искат и очакват Европа да се задейства по отношение на климата и околната среда. Те искат също така ефтина и чиста енергия, искат също така умения, които да ги направят конкурентоспособни утре. Те трябва да са в състояние да се придвижват до новите си работни места. И ние трябва да гарантираме, че тези нужди са удовлетворени и то по устойчив начин. Защото ще се борим за неутралитет по отношение на климата до средата на този век. Този преход обаче трябва да бъде справедлив и приобщаващ. В противен случай той не бива по никакъв начин а, да бъде осъществен. Това означава, че ще са необходими огромни инвестиции в иновации, в научно-развойна дейност, в инфраструктура, жилищно настаняване и обучение на хората. Ще се искат също така и публични и частни инвестиции, както на европейско, така и на национално ниво повтарям, Европа вече е начало на а, тези усилия. Европейският съюз ще прокара финансиране за климата навсякъде в своя бюджет. Но също така и на капиталовите пазари и по цялата инвестиционна верига. Има региони, които ще трябва да направят по-големи крачки от други. Ние ще окажем подкрепа на хората и на компаниите с прицелени преходни механизми, това ще се отрази на различните фондове и инструменти, за да привлечем частните инвестиции, от които се нуждаем. За да постигнем това, ще имаме нужда от нашия доверен партньор Европейската инвестиционна банка. Изключително съм доволна от напредъка, който вече се постигна по отношение на ролята на тази банка като климатичната банка на Европейския съюз. Това ще помогне да привлечем повече инвестиции в европейски технологии и да постигнем решенията, които търси света. Има обаче и още работа. В момента ние отговаряме за около 9% от глобалните емисии. Необходимо е да привлечем целия свят на наша страна. И това вече се случва от Китай до Канада, чак до Калифорния. Ние имаме съюзници, които работят заедно с тях по свои собствени системи за търговия с емисии. Фил Хоган ще гарантира, че нашите бъдещи а, търговски споразумения ще включват и разпоредби, свързани с устойчивото развитие. Защото всички знаем, че климатичните изменения касаят всички нас. Ние сме задължени да действаме и имаме силата да бъдем начало на тази инициатива и тези усилия. Госпожи и господа, Дигитализацията създава възможности, които преди едно поколение бяха абсолютно немислими световни комуникации, достъп до информация, напредък в медицината, екологията, мобилността, приобщаването. Няма бъдеще без дигитализация. И Маргарес де Вестагър е човекът, която ще ни води по този път. Ще автоматизираме дейности, които са трудни за хората, например пренасене на тежки товари или повтарящи се задачи, било в завода, било на, в офиса. Но това крие и добри страни. Ще ни даде повече свободно време. Време за това, което ни отличава от компютрите. Нас като хора. Емпатия и творчество.

един робот може да помогне да изпълни ролята на санитаря в дигитализацията, може да помогне да администрираме работата. За една единствена цел съответния персонал да прави това, което е наистина важно. Санитарите и медицинския персонал да разговаря, да общува с пациентите. Дигитализацията ще ни даде възможност да използваме по-ефективно и ефикасно нашите ресурси. Вода, енер, енергия и всички други ценни ресурси на нашите планети. Да, дигитализацията ще промени нашето общество, економиката, администрацията. Ще ги промени изцяло. Това вече е факт. За да използваме големите шансове, е, но и да насочим внимание към рисковете, трябва да постигнем разумен баланс там, където пазарът не може да го направи. Ние трябва да мислим за нашето европейско благосъстояние, но и за европейските си ценности. Трябва да намерим нашия европейски път, дори и в епохата на дигитализацията. Ще бъде какво конкретно? Първо, овладяване и при привличане в Европа ключови технологии, квантови компютри, блокчейн, изкуствен интелект, критични чип технологии на базата на чипове. Но да можем да постигнем това, трябва да работим заедно. Това е нашата сила. Така че нека обединим ресурсите се. Пари, капацитет за изследвания, знания и умение да претворяваме на практика. Като Постигнахме го при суперкомпютрите в момента. Европа е на път да, да по, по, получи един от трите най-мощни компютъра в света. Чудесно! Но на мен ми се ще следващата генерация, следващото поколение, да има собствена разработка на такъв компютър. Ето това трябва да бъде нашата цел. Европа притежава пълния капацитет и промишлен и научен да го постигне. Нека не омалъвжаваме нещата, нито ние самите, нито хората отвън. Защото иновацията се нуждае от умни глави, да, факт, но също и разнообразие, свобода на мисълта. Всичко това е на лице в Европа. Хората искат да живеят тук, да работят тук, тук да изградят своето бъдеще. Нуждаем се от перспективна инфраструктура с общи стандарти, както в областта на гигабитовите мрежи, така и сигурни, сигурни облаци за обработка на данните суровината на циф, цифровизацията са данните. С всеки клик тук в Европа ние подаваме алгоритми. В повечето случаи те заминават отвъд Атлантика, които пък се отразяват на нашето поведение. Това не е приемливо положение. за това, както в регламента за защита на личните данни, с който зададохме рамката за света, а това беше посилно единствено за Европа, така трябва да поступим и с изкуствения интелект, защото ние в Европа мислим като хора, не, не изхождаме а, за, на първо място за държавата или на първо право за властта. Именно за хората. Не става дума за ограничим обмена на данни, а ние да определяме права, правилата за отговорно боравене с данните. Защото за нас, европейците, опазването на цифровата самоличност е приоритет от най-високо равнище. За нас точно това е важното. Едновременно обаче искаме иновации. В момента 85% от неличните данни, подчертавам 85%, не се използват нито един път. Събират се автоматично, но не се използват нито един път което е страхотно пилеене на ресурси, защото в тези данни се крия информация, която би следвало да използваме в Европа. За това трябва да очертаем рамка, така че правителствата и бизнеса да споделят данни и да ги обединяват по сигурен начин. И аз не мога да си представя по-компетентна личност от Тиери Бретон за разработване на стратегия за обработката на данните. Да, и след това стигаме до темата за киберсигурност, която е обратната страна на дигитализация т.е. също приоритет за нас. За конкурентоспособността на европейския бизнес се нуждаем от високи изисквания за сигурно и единен европейски подход за това трябва да споделяме информация за опасниците, за опасностите, да ги споделяме. Трябва да създадем обща платформа, един вид разширена агенция за киберсигурност. Единствено така ще спечелим доверието на уязвения бизнес и ще изградим стабилност и сигурност. Можем да постигнем това, ако работим заедно ако стъпим на нашите европейски ценности. И аз вярвам, че Европа и в дигиталната епоха ще запази своята водеща Европа, роля. Европа може да го направи. Уважаеми депутати, Европа има много с което да се гордее. Ние сме водеща търговска суперсила в света. На първо място сме в глобален план по износ на стоки и услуги. Ние сме най-голямата изходна и крайна точка на преки чуждестранни инвестиции. Навсякъде по света. Нашата промишленост е от световна класа в сектори с високо добавена стойност. Например, ние произвеждаме една трета от сателитите в космоса Нашите компании заемат водеща позиция и притежават 40% от патентите за възобновяеми технологии в света. Ние трябва да впрегнем тази преобразуваща сила в рамките на тандемния климатичен и дигитален преход, за да засилим нашите промишлени устои и потенциал за новаторство. Това може да стане единствено чрез инвестиции. И, уважаеми депутати, има нужда от по-голям размах – Години наред инвестираме по-малко в новаторството, отколкото нашите съперници. Това е сериозна пречка пред конкурентоспособността и нашата способност да оглавим това преобразуване. Ето защо не трябва да гледаме на следващата многогодишна финансова рамка просто като на счетоводна дейност. Преди 7 години светът нямаше нищо общо с света след 7 години. Нашия бюджет се нуждае от сериозна модернизация и знам, че тук мога да разчитам не само на опита и уменията на Йоханес Хан, но също и на този парламент. Но държавните бюджети не са неизчерпаеми. Трябва да направим така, че инвестициите да отиват там, където има нужда от тях, като завършим Съюза на капиталовите пазари – това ще подобри достъпа до финансово подпомагане за малкия бизнес и стартиращи предприятия, за да могат да се развиват, да извършват новаторска дейност и да поемат необходимите рискове. Също въжи и за банковия съюз. Трябва да го завършим, за да стане нашата финансова система по-силна и устойчива. Аз възложих тази задача на Валдис Домбровски, правилният човек за правилния пост. Той ще направи така, че економиката ни да работи за хората. Качествени работни места, равни възможности, справедливи условия на труд и приобщаване. Той знае, че се нуждаем от солидни публични финанси за устойчивия растеж. Той ще се грижи за конкурентоспособността и устойчивостта. Те вървят ръка за ръка. Никога не трябва да забравяме, че конкурентната устойчивост винаги е била в сърцевината на нашата социална пазарна економика. Просто използвахме друго име. Помислете за семейните бизнеси в целия Европейски съюз. Те не са изградени само на базата на акционерна стойност или на материалното стимулиране. Те са изградени за да се предават от поколение на поколение, да предоставят прехрана на служителите. Те са изградени на базата на стремежа към качество, традиция и новаторство. Нещата, които правим днес, може да се променят. Ние трябва да преоткрием нашата конкурентна устойчивост. Уважаеми приятели, в този дух всяка една държава членка пое ангажимент за изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН. И в този дух Пауло Джентилони ще контролира изпълнението на тези цели. Той вярва в тях и аз вярвам в него. Европейската економика се възстанови от една от най-тежките економически и финансови кризи от Втората световна война насам. Пазарът на труда остава стабилен безработицата продължава да пада. Но очертават се облаци на хоризонта и Европа трябва да е подготвена за това, което я чака. Трябва да разчитаме на това, от което проистича нашата сила – единния пазар, единната валута. Крайно време е да завършим економическия и паричния съюз, да осигурим растеж и заетост, като увеличим макроекономическата устойчивост. Трябва да използваме гъвкавостта по пакта за стабилност и растеж, за да дадем време и място на икономиките ни да растат. Същевременно трябва да подпомагаме държавите членки с целеви инвестиции и структурни реформи. Мисля, че по-добър човек за тази задача няма от Елиза Ферейра. Уважаеми депутати, миналия месец 39 души загубиха живота си в камион, след като са били обект на трафик през поне 4 европейски държави. Това е трагедия, че една майка във Виетнам получава съобщение от дъщеря си в Европа – че ни достига въздух. За тези 39 души, за техните майки, бащи и приятели. Това никога не трябва да се повтаря. Хората очакват от Европа общи решения на общо предизвикателство миграцията. Това е въпрос, който ни разделя, но ние трябва да постигнем напредък. Нуждаем се от решения, които да работят за всички. Аз възложих тази задача на Маргарита Схинас и Илва Йохансън. С техните различни умения и гледни точки, те ще сформират един страхотен екип. Уважаеми депутати, Едно е сигурно. Европа винаги ще подслонява тези, които се нуждаят от международна закрила. В наши интерес е тези, които остават, да се интегрират в нашето общество. Но трябва да направим така, че тези, които нямат право да останат, да се върнат обратно по домовете си. Трябва да разчупим жестокия бизнес модел на трафикантите. Трябва да реформираме системата за обежище и да не забравяме нашите ценности – солидарност и отговорност. Трябва да подсилим външните граници, да се върнем към напълно функциониращ Шенген. Трябва да инвестираме в партньорства с страните на происход, да подобряваме условията и да създаваме възможности. Тази задача няма да е лесна. Да се спомним думите на Вацлав Хавел. Така е редно. Миграцията няма да изчезне, тя ще остане. Ерго, Европа, която се гордее толкова от своите ценности, от върховенството на закона, трябва да може да предостави отговор, който да е и хуманен, и ефикасен. Би трябвало да направим това – И същия екип, Маргарита Схина, Силва Йохансон, ще отговаря и за засилване на вътрешната сигурност. Те ще направят така, че сътрудничеството между правоприлагащите органи да се справи с нови възникващи заплахи. Те ще направят така, че Европол, нашите най-добро средство за борба с престъпността, ще е на нивото на поставените му цели. Уважаеми депутати, като момиче, когато живеех в Брюксел, сестра ми почина от рак на 11 годишна възраст. Спомням си пълната безпомощност на родителите ми, но също и на медицинския персонал, който се грижеше за нея толкова внимателно. Всеки от нас има сходна история или познава някой с такава. Броят на ракоболните расте, но се подобрява диагностиката и лечението. Европа ще поеме водеща роля в борбата срещу рака. Рано до година Стела Кирякидес ще даде началото на амбициозен план за борба с рака. Тя е правилният човек да гарантира, че този план на Европа за борба с рака ще намали страданието, причинено от това заболяване. Въпросът е, че Европа трябва да се грижи за нещата, които вълнуват хората. Хората се вълнуват от бъдещето на децата и обществото. Културата и образованието са връзката между историята ни и бъдещето. От тук блика нашата уникалност, нашата душа, култура, разнообразие, наследство. И знам, че всичко това ще е в сигурни ръце с Мария Габриел. Ето защо със задоволство искам да обявя, че портфейла ще бъде пренаименован комисар за иновациите, науката, културата, образованието и младеща. Хората се вълнуват от справедливостта и равенството във всеки смисъл на думата. Затова избрах Никола Шмидт. Той отговаря за изпълнението на Европейския стълб на социалните права, да се бори срещу бедността още от най-ранна детска възраст. Той ще предложи една рамка, която да гарантира, че всеки работник в Съюза има справедливо минимално възнаграждение. Хелена Дали ще е радетели, от който се нуждаем, за да се разчупи стъкления таван. Тези бариери, които спират хората заради това, което те са, това заради което вярват, това, което обичат. Тези пречки трябва да изчезнат. Чисто и просто. Хората се вълнуват от своите права, ценности и свободи. Върховенството на закона е наш основен устой и никой не трябва да се компрометира. То трябва да бъде зачитано и отстоявано навсякъде. Всяка една държава трябва да е обекне на равнопоставено третиране. Акцентът трябва да е върху диалога и превенцията, но не трябва да се колебаем да предприемем всички необходими мерки. Нуждаем се от опит, ангажимент. Вер Юрова и Дидие Райндерс са точните хора за тази цел. Хората се вълнуват от качеството на въздуха, на водата, на храната, която ядат и на природата, на която се наслаждават. Мисля, че всички може да сме доволни, че Вирджиниус Синкевичус ще оглави битката на Европа за опазване на биоразнообразието и океаните и да осигури процъфтяващи рибарски и крайбрежни общности. Януш Войчеховски ще направи така, че нашите земеделци също да просперират докато се адаптират към новата действителност. Тандемният преход, климатичния и дигиталния, означават промени за всички. Но няма къде няма и капче със съмнение. Селското стопанство ще е високо ценена част от нашата култура и бъдеще. Ние се нуждаем от устойчива стратегия, от фермата до масата. Трябва да се осигурява доста до финансиране за младите фермери. Всеки един вносен продукт трябва от трета държава трябва да отговаря на екологичните стандарти на Европейския съюз. Хората се вълнуват и от бъдещето си. Те искат да имат глас в него – Участието в тези европейски избори бе най-високото за последните 25 години, но демократичното участие не трябва да спира до тук. Ние трябва да мобилизираме най-добрите енергии на Европа от всички части на Съюза, от всички институции, за да се включим в конференцията за бъдещето на Европа. Тя трябва да е приобщаваща за всички институции и граждани. Европейския парламент трябва да играе водеща роля от страна на комисията Добравска Шуца, опитен член на парламента, ще работи в тясно сътрудничество с вас, за да се увенчае това начинание с успех. Уважаеми депутати, знаем, че един член на нашето семейство възнамерява да напусне Съюза, преобладаващото мнозинство. Тук като че ли са доволни, че една много малка групичка вече няма да има възможност да вдига шум в залата. Никога не съм крила, че аз винаги ще бъда убеден привърженик на оставането на Великобритания. Ние ще уважим решението, взето от британския народ. Ще работим в тясно сътрудничество, за да намерим решение на общи предизвикателства, най-вече в сферата на сигурността. Но едно нещо трябва да е пределно ясно – Каквото и да крие бъдещето, връзката и приятелството между нашите народи не могат да бъдат разрушени. Госпожи и господа, след 30 години други хора ще стоят на нашето място и ще хвърлят поглед към нашето действие, както аз направих началото на своето изказване. Какво ще кажете? Това зависи от това какво ние заедно ще сторим. Ако добре свърши, свършим работата, Европа през 2050 година ще бъде първия континент, който е неутрален по отношение на въгледарода. Ще бъде първокласна сила в цифровизацията, ще остане най-преуспялата економика с баланс на постигайки баланс между пазарните и социалните аспекти и ще ръководи е, играта за решаване на най-важните въпроси е, пътя е дълъг е, работа, задачата ни не е лесна, но заедно ще успеем. Нека по почерпим е, вдъхновение от това, което са направили хората пред, пред нас. Е, отново ще се върна към Вацлав Хавел, защото има милиони хора в Европа, които очакват от нас да постъпим правилно. И за това заслужава да вложим всички усилия да се погрижим за възрастните, за хората, които днес излизат на улиците, но които и променят начина си на живот, за да защитят природата. Хората, които искат да променят нещата. Ние също, парламентът, съветът и комисията, ние също можем да внесем промяна ние извършваме. В този дух аз изградих своя екип. В този дух днес заставам пред вас, за да помоля за вашето доверие да се захващаме работа, за да можем след 30 години отново да кажем да живее Европа на всички европейски езици.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 госпожо председател фон дер Лайен. Аз също искам да приветствам съвета и присъстващите еврокомисари. Сега дебата. Започваме с НП и Ман, Манфред Вебър, Ясните приори, приорите са това, за което искам от самото начало. Вие говорите за това, за това европейския кандидат отхвърли, Европейския парламент отхвърли непригодните според нас кандидати, но най-сетне пред нас стои една Европейска комисия, получила зелена светлина светлина от компетентните комисии. Всичко това протече прозрачно и коректно през последните седмици и месеци. Урсула, вие бяхте изправени пред доста затруднения, работихте сериозно, но успяхте. Днес ни представихте новия екип, който ще ръководи Европа. Заедно ние ще постигнем и се надявам с пълна подкрепа на Европейския парламент ще легитимираме новата Европейска комисия. Едно от основните постижения на вашия екип е доказания баланс между половете. Ние имаме много жени еврокомисарки и аз се радвам, че от имаме 50% от нашия дял на НП. Тоест, ние нашата цел сме я постигнали, докато други трябва още да се постараят. И отново от НП е първия председател на Европейската комисия жена. Така че ние имаме сериозен принос за равнопоставеното на половете. И имаме хора като опитни комисари, комисари към тях идват Маргарита Шина, Стела Кидис, Хелена Дали които са нови еврокомисари Един Навали и Добравка Шуица, са дългогодишни наши колеги в Европейския парламент. В този смисъл комисията представлява едно много добро съчетание от различни опити. Нашата политическа група ЕНП получи 40 милиона гласа на последните избори. Идва ред да докажем, че заслужаваме доверието на избирателите, като най-голямата политическа група в Европейския парламент. Искаме да докажем своята дееспособност. През 24 година ще имаме нова политика, базираща се на иновации, без това да е в разрез с промишлеността и селското стопанство. До тогава ние ще имаме мастер план за борба с раковите заболявания. До 24-та година ще създадем 5 милиона нови работни места. През 24-та година ще сме постигнали нови търговски споразумения. Ако Трамп, Тръмп изгражда стени, ние трябва да изграждаме мостове. И а, а, до тогава ще имаме наистина сериозна организация за борба с мафията и организацията престъпност. И а, до тогава ще изградим ясно своите граници. Турция е сериозен наш партньор, но не може да бъде част от е, Европа. До тогава ще имаме сериозна гранична и брегова охрана с минимум 10 000 е, служители, за да можем ние да определяме игрите, играта, а не каналджиите. Е, надявам се всичко това да стане с подкрепа за така предложената Европейска комисия. Да започнем днес. Амбициозните проекти са много важни, спор няма. Но през следващите години става дума за повече неща. Нашите общества понякога се разпадат. Европа се чувства обект на посегателства, защото има хора, които се чувстват застрашени от глобализацията. Уникалността на Европа е поставена на карта. Нуждаем се от от самоопределени идентичност. Всички ние говорим за национална идентичност, но ние като европейци можем да пренапишем нашия начин на живот като Европа. Дори най-бедните страни в Европа имат солидарна е, здравноосигурителна система. Е, навсякъде в Европа е, премахнато смъртното наказание, което в глобален мащаб не е факт. Демокрация, равнопоставено равенство между мъжете и жените, а, върховенство на закона, свобода 30 години след падането на вдигнато на желязната завеса. Всичко това е факт. Аз се възхищавам на китайската култура, но не искам да живея като китаец. Америка заслужава адмирации в много отношения, но аз не искам да бъда американец, искам да бъда европеец. Ние трябва да популяризираме и гарантираме европейския начин на живот. Радвам се, че съм европеец и през, през следващите пет години ще разберем дали европейската ни същност ще бъде а, ще се утвърди или ще бъде изтласкана в един по-груп и суров свят. Е ЕНП нееднократно е доказвала, че в традицията на Шума Никол ние сме готови да се борим за единна Европа. Хората разчитат на нас и ние смятаме да заработим веднага, за да докажем своите възможности. Благодаря, господин Гър... Гарция Перес. Señora von der Leyen, en julio le dimos un... Благодаря, госпожо фон дер Лайен. Ние ви а, гласувахме доверие през юли, въпреки че не бяхте нашия кандидат. В своята програма обаче заложихте теми, които са важни за нас. Приехте да работите а, по а, климатичния преход, като основен елемент. Казахте, че ще се погрижите това да се случи справедливо. Казахте, че искате да започнете работа колкото се може по-скоро. Но ние имаме нужда от сигурност. Преди да започнат изслушванията на кандидат-комисарите, социалистите се съгласихме, че нашия фокус ще бъде а, устойчивостта в околната среда и в економиката. Необходими са конкретни мерки, които да подобрят живота на нашите граждани. За това сме тук, за това са ни избрали. За да можем да гарантираме, че всички избрани комисари са компетентни. Нашата група проявява отговорност по, това, по този въпрос и изисква вие да поемете своята отговорност от името на екипа си. Не можем да си позволим да се провалим, да подведем младите хора, които всеки петък стъчкуват по а, отношение на климата. Не можем да подведем жените. Благодарение на натиска, оказан от нас, вие имате комисия, която разчита на равенството на половете. Надяваме се, че това ще се отрази на политиките, които ще прокарате. Една от тези политики трябва да бъде прекратяване на насилието, основано на пола. Не можем също така да подведем всички от тези граждани, които се притесняват от а, обезлюдяването поради липса на възможности. Това е изключително важна тема за нас, а, като са необходими и ресурси а, не само за справедлив преход по отношение на климата, но и на заетостта. Европа може да направи много и може да каже много на външния свят. Няма да слушаме онези, които искат да се върнат към национализацията и към националното. Само заедно можем да се преборим с предизвикателствата. За това ни трябва силен екип от комисари смели комисари, които са способни да а, се възползват от енергията и да въведат нови политики. Има нови предизвикателства, т.е. трябват ни нови подходи, за да се справим с тях. Трябва също така да се придържаме към собствените си принципи, стабилност, социално сближаване. Това са сред нашите цели. които придружават, разбира се, и целите за устойчиво развитие. За това ще се радваме всеки от комисарите да поеме а, своята отговорност по отношение на целите от Европейския семестър. А, Европейския зелен пакт също ще бъде важен за вашата комисия. Знаем, че а, господин Франс Тимерман ще свърши чудесна работа нямаме търпение да започнем работа по отношение на измененията на климата. На първо място, социалистите искаме зелен пакт, който обаче същевременно и а, сполучлив. Ние трябва да а, се преборим с социалното неравенство. Това трябва да бъде в сърцето на нашите политики и те трябва да бъдат конкретни. Ние застанахме начало на Европейският стълб на социалните права, който трябва да бъде ключов момент от вашата работа. ще продължим да се борим за това в следващите пет години. По отношение на човешкото достоинство, солидарността и правосъдието, също трябва да работим усилено. Надявам се, че а, те са в а, добри ръце. Джозеп Борел ще има задачата да защитава нашите ценности и нашия мир. В а, доста бурни времена това няма да е лесна задача, особено когато става дума за търговските политики и миграционните политики. А, трябва обаче да а, сме постоянни и последователни за да не загубим позиции. Трябва да се погрижим и за бюджета и да направим повече с по-малко. Затова ние като група ще бъдем изключително взискателни по отношение на следващата многогодишна финансова рамка. Какви са а, нашите заключения? Ние а, искаме да засилим процедурата на водещия кандидат, както и транснационалните листи. Ето за това ще участваме пълноценно в конференцията за бъдещето на Европа. Нека да си припомним думите на Анри Спак. Научните експерименти продължават, докато не се стигне до успех. Ние искаме а, справедлива Европа, основана на равенство – Необходимо е да осигурим продължение на европейския проект и да си върнем доверието на европейските граждани. Ние, социалистите и демократите, имаме ясна позиция. Искаме да спечелим и да оправдаем това доверие. Затова ще бъдем и взискателни към новия екип от комисари. Надяваме се, че те ще поемат своята отговорност и ще се справят с нея. Благодаря ви. Президенте Чолос, а лей парола. Благодаря, господин Чолас. Има думата. Президент. Госпожо председател, тази комисия е плод на сериозна процедура на изслушване от страна на парламента. Комисията така става по-силна и сега трябва да изпълни ангажиментите си, които бяха представени от Русла фон дер Лайн днес. Аз искам комисията да покаже три неща – визия, страст и амбиция. Само така ще подготвим Европа за новите предизвикателства в света и ще направим така, че гражданите да бъдат по-въодушевени, защото им е нужда именно от въодушевление по отношение на европейския проект. Заетост, равнопоставеност, хубаво, но това изисква сериозни промени. Ние имаме четири основни приоритета. Европа трябва да е първия континент, който да е въглеродно неутрален. Това ще стане чрез научни работници, земеделци, предприемачи, които са готови да действат. Трябва да инвестираме в фонда за справедлив преход и в климатичната банка с бюджет, който да е на висотата на тези задачи. На второ място, дигитализацията. Тя вече преобразува обществото. Има сериозни възможности за гражданите, за нашите економики, но също и рискове. На фона на тази еволюция трябва да изградим дружества с водещи позиции в тази област. Малки и средни предприятия трябва да имат по-лесен достъп до финансиране. Трябва да има нормативна уредба, която да урежда изкуствения интелект. Трябва да имаме и реална европейска стратегия за данните. И съм сигурен, че Марта Гел, Вещагер и Тиери Бретон ще бъдат на висотата на тези задачи. На трето място, Европа след 5 години. Ще говори ли все още за наравна дога с Китай и САЩ? Ще се чува ли нейния глас в Африка? Трябва да покажем, че сме способни да водим една политика за обечеща иммиграция, която да е на висотата на нашите ценности и да изградим една търговска политика, в която да има клаузи за устойчивост, която да се прилагат съвсем ефикасно. Европа на отбраната, но е отворена за партньорство. За всички това трябва да изградим отново връзката между Европа и гражданите. Нуждаем се от европейска демокрация, което не се проявява само по време на изборите на всеки пет години. И това ще е задачата на конференцията за бъдещето на Европа, която ще се движи от моята група. Това е средство за премахване на институционалните средства и пречки.